Bene, eh, buongiorno a tutti, eh, onorevoli. Добър ден. Добре дошла на господин Лохбилер и на господин Крецо, които ще бъдат съвместни съпредседатели на сесията. Както знаете, госпожа Лохбилер е, е председател на Комисията по човешките права, господин Крецо на Комисията по развитие и те заедно ще председателстват представането на номинациите за наградата Сахаров. Повече от 20 години, вече от 1998 е, година, Европейският парламент присъжда тази важна награда на лица и организации, кои чрез своите действия доказват универсалната нужда от защита на човешките права и основни свободи. Това е символичен на процедура на представене на кандидатите която отразява значението, което нашата организация, нашата институция придава на тази награда. Ние подкрепяме свободата на мисълта, изявите, борим се срещу всички видове потисничество, включително и за свобода на печата, срещу нетърпимостта и омразата, които остават ненаказани в много, бих казал, прекалено много части на света. Днес беше решено да представим имената на кандидатите, за които е решено, че са достойни да бъдат представени на заседанието на председателския съвет на 27 октомври когато ще бъде взето решението. Ще дам думата на госпожица Лох Билер. Тя ще поеме председателството, а колегата Крето ще направи заключителното закриване. Дами и господа, ще представим номинираните за наградата Сахаров. Предложенията а, трябваше да бъдат представени до 14 септември. Секретарятът е получил 5 предложения. Ние разгледахме всички предложения до пастими, съгласно статутът на наградата и в своите папки ще видите кратки биографии на номинираните. Кандидатите са Иселдин Абуела, палестински лекар, и фундацията Лао. Мухамед Бузази от Тунис, Мафус от Египет, Ахмет Алзубар, Ахмед Алзануси от Либия, Зана Зайтуни от Сирия и Али Фазат. Също така Дмитрий Бандаренка, белоруски активист за човешките права и журналист Борис Пахор, словенски писател и борец за свобода на мисълта, а и общността на мира Сан Хосе де Апартадо от Колумбия, която защитава ценностите на мир и справедливост. Сега ще чуем представянето на номинираните от техните защитници и, и, и тяхната дейност в политически контекст. Номинациите ще бъдат представени по азбучен ред. Понякога ще бъдат представени номинациите от един човек, понякога от двама, но в рамките на 5 минути. Ще дадем след това по 5 минути на всяка от четирите политически групи, представили номинации. Моля ви, придържайте се към рекламента за времето. Ако говорите по-дълго, а, презентацията няма да бъде поради това по-убедителна. Някои са пред, с видеоклипове в рамките на отреденото време. Имаме искания от групите ЕКАРЕ и ГУЕ. Започваме с презентациите и първо ще дам думата на господин Сият Камао. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми дадахте време да представя нашия кандидат, доктор Адин Абулаиш. А, ние го номинираме поради сегашното положение в Близкият изток. Сляпата улица, в която се намират преговорите аз бях в Египет в края на юли в рамките на Фундация Свобода и търпимост. Говорих с представители на различни арабски страни. При тези трудни преговори, наместо да се поляризира дебата, наместо да бъде анти или пропалестински, анти или произраелски, ние искаме изграждане на мостове, както казваше Моше Даян. Ако искате мир, трябва да говорите не с приятелите си, а с враговете си. Нищо не символизира, не символизира това повече от моята номинация. Той е палестински лекар, основан фондацията Дъщери в името на живота. Работил е в палестински болници, работил е с израелски пациенти преживял е много трудности, лични трагедии, за да стане един от най-известните гласове в името на мира и развитието на Близкият изток. Особено привлекателно в тази номинация е това, че въпреки личната си трагедия, той е загубил три дъщери, той продължава да работи за своята кауза. Мисля, че когато на някого, някому се случи това, естествената реакция е да намрази оня, който му го е причинил. Подобно, подобна реакция е разбираема. Но вместо да направи това, в този случай, след като загубва трите си дъщери, доктор Абдулаш е вдъхновен да се бори за мира създава организацията Дъщери за мир, която обединява хора в целия район на Близкия изток. В нея участват не само палестински жени, но също така израелски жени от всички общности. Това а, става през 2009 година и тази фундация продължава да вдъхновява. Той написва една книга, в която споделя споделя историята на своя живот. Тя се казва Аз няма да мразя. Когато от сега наблюдаваме дебатите в ООН за признаване на Палестина за пълноправен член, когато наблюдаваме другите събития, когато виждаме, че хората не знаят с кого да разговарят от противната страна, Особено а, важно е а, тази празнота да бъде запълнена, да бъдат прехвърлени мостове между двете страни. Надявам се, че чрез номинирането на доктор Изелдин Абулеш ще насърчим както палестинците, така и израелците да преодолеят връждата си и да работят заедно за мир. Благодаря. Благодаря ви много, господин Камал. Сега преминаваме към съвместната номинация на арабската пролет. Има няколко колеги, които ще вземат думата. Първо госпожа Сайфи. Благодаря, госпожа председател, уважаеми колеги. Трябва да приветстваме коража, достоинството, решимостта на арабските народи. Ние трябва да отдадем дължимото на хората, които доведоха това. На 14 декември в Страсбург ще е, гласуваме, ще връчим наградата в Страсбург, точно една година след началото на арабската пролет. Колко много неща се случиха за една година. Решимостта на тези граждани а, ни изненадаха. Ние не можахме да се дадем а, сметка в каква степен желанието за демокрация и свобода е съществувало сред а, тези хора. Политическите групи в парламента откроиха арабската пролет и представители на тази пролет като лица, които предлагаме за наградата Мухата Буазизи от Тунис, Ама Махмуд от Ахмед Зубер от Либия, прекарал 31 години в затвора. Тези революции са колективен труд. Никоя партия, нито организация, никой лидер не е показал пътя за сваляне на режимите. Става дума за движение, в което всеки е дал своя принос според своите компетентности и според възможностите си. Арабската пролет слага край на бездействието, което характеризираше повечето от страните от региона в продължение на години в Тунис, Кайро, Триполи. Хората вкусват свободата си и не са готови да се откажат от нея. Арабското население показва, че вече не се страхува и че няма да приеме сляпо следване на дискредитираната власт. Но, колеги, Трябваше едно събитие, което да отприще всичко това. Мухамед Буазизи доведе до промяна в съдбете на милиони хора в арабския свят. Затова моята политическа група предложи името му като символ на това, което се случва. Буазизи беше а, млад, дипломирал се а, младеж, който а, е бил преследвам от полицията, не е могъл да упражнява свободно дейността си. Кметът на града а, отказва да се среща с него и той се самозапалва. Цяла Туни, цял, цял Тунис и част от арабския свят се припознава в а, съдбата на този младеж. И от тук тръгна вятъра на промяната. Това е движение, което е съпътствано с много надежди и желание за повече свобода, за по-справедливо разпределение на богатството. Информацията от Бахрейн, от Сирия, от Бахрейн ме кара да смятам, че трябва да продължим с всички сили да подкрепяме хората, които се борят. Връчването на наградата Сахаров на представители на арабската Пролета ще бъде признание за страданията на хората от този регион и на унези, които не пожалиха живота си, за да стане това възможно. Всичко това ни напомня, че желанието за свобода, за демокрация се споделя от съседите ни в Средиземноморието. Ние, европейските парламенти, имаме отговорността да отправим силен сигнал в подкрепа на тези народи. За това очаквам да подкрепите тази символика, която представлява арабската пролет. Благодаря сега госпожа Вероник Де Кайзер, също по номинираните за арабската пролет. Преди да говоря за арабската пролет, позволете ми да кажа няколко думи за кандидатурата на Изалдита Абулаиш. Фактът, че тази кандидатура е направена е израз на наградата. Има консенсус между политическите групи, които преодоляват своите политически различия. В случая с Дин, той е човек, когато съм се срещала, поканила съм го в парламента и срещата беше една от най-вълнуващите, на която съм присъствала. Ние го номинирахме преди една или две награди по-рано. Той не беше избран но а, той се ползва с а, огромно уважение навсякъде, а, включително и в а, САЩ. Моята група днес обаче иска а, да постави в центъра на вниманието онези, които се борят а, за свобода и демокрация в рамките на арабската пролет. Това в крайна сметка е един а, символ, като оставим на страна личностите, които сме избрали. Те са смели, както и Зелдин, както всички останали. Това са символи на арабската революция, които се борят за демокрация. И те доказват желанието си за реализиране на тази демокрация. Ние се спряхме на името на един, една сирийка, която сега се укрива. Става дума за Разана и Тунейм. В Сирия свободата все още не е възтържествувала. Ситуацията там е ужасна. Разан Зайтоне се бори не от вчера, а отдавна, още като съвсем млада, тя е на 34 години, но тя участва в пролета в Дамаск. Тя създава Организация за защита на правата на човека, но сега тя се укрива. Тя е била силно а, атакувана, тъй като нейният съпруг е бил арестуван. Тя е обект на репресии, но тя не се отказва от а, воденето на битката си. Тя е символ за всички млади сирийци, които не се оставят на репресиите, въпреки репресиите, на които са подложени семействата им. Има един друг сириец, известният карикатурист Али Бардза. Неговите ръце са били изчупени, както по времето на Пиночет, когато са щупени ръцете на един чилийски музикант, който свири на китара. И така, Сирия, Египет, както и Тунис и Либия, всички, които участват в арабската пролет, заслужават нашата подкрепа. Йемен и Бахрейн все още не можем да ги включим, защото не са в същата категория за сега, но се надяваме да можем да направим това за тях в бъдеще. Благодаря, госпожо Декайзер. Имаме още двама оратори от е, същата политическа група и вие сте си е, разпределили времето. Господин Вайгъл има думата. Уважаема госпожо председател, наградата Сахаров да се даде на пет лица, които са важни за арабската пролет, е естествено също символичен жест. С този символичен жест ние се покланяме пред всички актьори на арабската пролет. Ние се покланяме и прекланяме пред студентите, пред водачите, пред всички хора, които участват, пред масите, които излязоха на улицата и които показаха, че не е вярно, че арабското население не е отворено за демокрацията и за демократични проблеми, а промени. Важно е стабилността на региона. И за това в миналото прекалено много внимание се отдели на е, този аспект. Трябва да признаем, че, арабския, че ние не разбирахме арабския свят. Не го разбирахме, но сега научихме нещо ново. Има едно ново движение, което се застъпва за колективни права, за права на жените – и тези хора са готови да пожертват всичко, дори и своя собствен живот. Арабската пролет се застъпва за добро съседство с нас, европей, европейците. А сега госпожа Шак. Thank you, Madam President. I can only... Благодаря, госпожо председател. Аз мога да се присъединя само към преждеговорившите. Исках да подчертая Асма Махфус. Тя е един от символите, които представлява е, много от хората в Северна Африка. Аз бях в Египет и се срещнах с нея и можах да да почерпя парламентарен опит от е, тези хора. Тя е 26 години и започва да използва социалните медии, YouTube по-специално, и записа два клипа, които се оказаха много въздействащи в последствие. В тези видове, видеоклипове тя говори за равните права, за равните възможности и свободата. Тя призова хората и особено жените да се присъединят в протеста към нея. Е, и тези хора на 25 януари излязоха на площада и преодоляха своя страх – тази жена представлява следващото поколение от новите египтени. Хора като нея, откровени, я, конкретни, те ще определят бъдещето на страната. Бъдеще, което ние знаем, че няма да е лесно, но ние имаме нужда от такива хора, от такива лидери. Е, тя бе критикувана от много хора, но спечели и нови приятели. Е, тя бе разпитвана от Върховния съд на въоръжените сили, което, което, който има ръководството в Египет в момента. Тя в последствие бе освободена и аз знам, че много хора я подкрепят. Със сигурност тази жена представлява бъдещото поколение на Египет, което ще се бори за равните права, за самоопределение и ще преодолее своя страх. Използването на социалните медии е част от нейната дейност и част от нейната кандидатура. Свободата на словото и свободата на мисълта са свързани една с друга. Е, под шапката на арабската пролет аз много бих подкрепила тази номинация. номинация. Тя се ползва с подкрепата на повечето политически групи. Елен Флотре. <laughs> Елен Флотре. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожа председател. Очевидно, не е изненадващо, че се опитваме да отправим светлината на прожекторите към сцената на арабските революции, като присъдим на някой от тях наградата Сахаров. И, и става дума за общата работа на борците за човешки права а, за каузата на свободата и освобождението. Трябва да бъде подчертано, че свободата, освобождаването на словото, т.е. свободата да изява, а, придаде извънредно голяма енергия на това население, че тази свобода се преля от страна в страна и тази вълба а, беше подета от социалните мрежи. И трябва да се подчертая факта, че а, докато сме свидетели на потиснически действия, каквито а, виждаме в а, Сирия, където а, а, се опитват да задушат всякаква връзка с а, останалия свят, а, действията на борците, както, например, интернет страницата, поддържана от Разан Зайтунев в Сирия, за положението на затворените, на арестуваните. Това е извънредно важна работа. И това, което тя върши за разпространение на информация, информацията като двигател на е, борбата за свобода е отваредно важно. Наградата Сахаров не е някакъв така юбилеен жест. Чрез тази награда ние искаме да подкрепим онези, които се борят за правата на човека и в Сирия и другаде, рискуват живота си в борбата срещу потисничеството и се опитват да осведомят а, света, а международната общност трябва да се окаже на висотата на техните стремежи. Историята а, не е свършила, те продължават да се обръщат към Европа и към нашите институции и смятам, уважаеми колеги, че трябва да се опитаме да се окажем на висотата на тези стремежи. Тези шеста представители на арабската резолюция, революция а, трябва да бъдат а, насърчени, трябва да по този начин а, да покажем, че разчитаме на тях, че им имаме доверие, че имаме доверие а, на начина по който те преосмислят а, пътят към демокрацията. И мисля, а, че те очакват от нас подобна крачка, подобна подкрепа, подобен израз на доверие. И ако присъдим тази награда на тези представители на арабските революции, те ще ни бъдат сърдечно благодарни. Благодаря. И накрая госпожа Ванднер. Благодаря, госпожо председател. Тук се приведаха редица доводи в подкрепа на номинациите, в подкрепа на продължаващите революции в Северна Африка, където борците за свобода на словото проявяват истинска смелост. Както беше казано, тези революции са вход. Те не са приключили. мнозина в Сирия и другаде са все още в опасност, в трудни условия, присъждането на тази награда ще бъде признак на подкрепа, ще бъде, ще покаже нашата решителност, да подкреп, решимост да подкрепим онези, които се борят срещу всички, които се опитват да блокират тази демократична вълна. Тази награда би била и израз на нашата, нашата заклеймяване срещу онези, които потискат свободата. Ще покажем на онези, които се борят в арабския свят, че ние сме с тях. Благодаря. И слушахме всички, които искаха да представят колективната награда, която за която са номинирани представители на арабската пролет, а сега господин Мигалски. Госпожа председател, аз имам удоволствието да ви представя номинацията на Дмитрий Бондаренко опозиционен активист от Беларус, който е осъден на две години затвор. Виждате на екрана демонстрации, демонстрации от 19 декември миналата година, непосредствено след президентските избори. Тогава няколко стотици души бяха арестувани, включително всички кандидати за президенти, които се съревноваваха с президента Лукашенко. Някои бяха хвърлени в затвора, други активисти бяха пратени в лагери, включително Бандаренка. Той беше един от застъпниците на един от кандидатите. Положението на Бандаренка е особено сериозно, защото той беше опериран, а, тежка операция на гръбначния му стълб и той не можа да се възстанови достатъчно, защото беше изпратен в а, трудов лагер. Съпругата му протестира срещу това, но тъй като той не е получил нужното лечение, лечение той се бори, може би, за живота си. Това е причината, поради която го номинираме, защото Считаме, че тази награда може да помогне да се спаси живота на този човек, не само да се отправи послание към президента Лукашенко последният диктатор в традиционния смисъл на тази дума в Европа, който обезглавява опозицията, който убива хора, който не, позвол... който не позволява никаква свобода на изразяване. Това ще бъде начин да кажем, че съсед на Европейският съюз не трябва да се държи по този начин, защото Беларус е съседна държава на Европейския съюз и това, че не предприемаме достатъчни действия, може да се смята за петно а, на репутацията ни и така Лукашенко може да се позволява каквото пожелае. Дмитрий Бендаренко е отдавнашен активист на опозицията, един от основателите на гражданската инициатива Харта 97. Друг един от основателите е, изчезна безследно. Неговата съпруга Олга Бандаренка е ръководител на Асоциация на роднините на хвърлени в затвора активисти. А, дъщеря му а, е член на Младежкото движение за свобода в Беларус. Той се ползва с огромна подкрепа в Беларус. Е, има силна подкрепа за освобождаването на политическите затворници. Това, което можем да направим за Бандаренко и за движението, което той символизира и за страданията, през които преминава, ние бихме могли да му помогнем, доколкото е възможно. Ето защо е, тази награда би била полезна. Както вече подчертах, наградата ще има две измерения. Ще помогне за отделен човек, ще спаси неговия живот и втората цел е, че ще отправи послание за защита на нашите ценности в света, особено към диктаторите по света и ще стане ясно, че ние не сме готови да приемем те да третират своите граждани по произволен начин. В заключение искам да кажа, че спасяването на един човешки живот е равносилно на спасяването на целия свят. И считам, че защитавайки живота на този човек, ние ще запазим и нашето достоинство и способността ни да преследваме не само политически, но и хуманитарни цели. Благодаря, господин Мигалски. Дам вам думата сега на господин Цвер. Благодаря. Уважаеми председатели на Комисията по развитие и от Комисията по правата на човека, аз искам да представя един от пете кандидати за наградата Сахаров, а именно господин Борис Пахор. Господин Пахор е подкрепен от 52 депутата от 17 страни, включително и ръководители на делегациите. Е, той е много силен кандидат за тази годишната награда. Той е писател, той е борец за е, свободата на мисълта, той е критик и противник на тоталитарните режими и адвокат на правата на младсинствата и младсинствените езици. Той е честен и съвестен човек. Той е роден през 1913 година. Той е словенец, но, също, но, има, но е словенски и италиански гражданин. Той е, е член на словенско мълцинство, на словенското мълцинство. Той е един от най-влиятелните словенски автори. Той пише на словенски, италиански и френски езици, езици и е носител на много престижни награди за литература, както е и носител на награди за приноса му към човечеството. Например, офицер на Ордена на изкуството и литературата, кавалер на почетния легион. Е, също така почтен кръст за наука и изкуство първа степен и Беслист Прайс в Германия. Той е номи... номиниран за Нобелова награда по литература. Той е оцелял концентрационен, в концентрационен лагер и е бил противник на фашизма. Преживяванията в концентрационния лагер са се превърнали в основно вдъхновение за творчеството му. Е, творчеството му е свързано с най-ужасните моменти на е, историята на 20 век. Той е силен противник на комунистическия режим в Югославия. Съосновател е на списание Залив, в е, което защитава традиционния демократичен плурализъм, принципът на демокрацията. Френският посланник в Словения казва, неговият живот е живот а, против тоталитарните култури и живот в името на хуманизма. Посланникът смята, че, е, посланникът казва, че неговите литератури, че неговата Неговото произведение, преведено и на френски, е едно от най-важните произведения на нашето време. Мисля, че а, господин Пахор заслужава да получи наградата. Той а, е дал голям принос към човечеството. Госпожа Йордан Цизи, господин, господин Петъл Янтай смятат, че а, господин Пахор е един от тях. Благодаря ви за вниманието. Dr. Zwer, and now we come to Mr. Klute. Благодаря, господин Звер. А сега господин Клуте. Благодаря, госпожо председател. Ако моята колежка Кристин Вършан не е тук, за това аз ще говоря от нейно име е, и ще представя номинацията. Наградата Сахаров се дава за хора, които се борят за човешките права и свободата на мисълта. А това са личности, които ще носят наградата с гордост и достоинство. Е, но се но и тази награда предлага на носителите си известна защита. Тази година искаме да номинираме един проект от Колумбия, за да, си, за да разберете какво, какъв е наша, каква е точно нашата номинация, ще ви представям ед, един кратък клип. Колумбия е една огромна страна, но в Колумбия се случват много трагедии. След около 60, от около 60 години там върлова война. Невинни хора умират. Международната хуманит... Международното хуманитарно право изисква да се уважава достоинството на хората. Но в Колумбия хората страдат, цели семейства, цели общности са подложени на унижение. Е, тук в Колумбия говорим е, че е, са изчезнали от около 83 е, хора безследно за 3 години. Ние тук говорим за 3, 3 милиона вътрешно разселени хора. Е, тук искаме да говорим също така и за общността Сан Хосе. Е, това е една общност, в която са се включили малки селени, които искат да устояват желанието си да живеят в мир и не искат да, да бъдат а, страна в а, конфликта. Това е гранична област на Панама. А, всеки, който се занимава с нелегална търговия на наркотици и на оръжие, трябва да мине от тук. От 80-та година тези хора са поставени на натиск от воюващите страни. Селяните са решили по мирен начин да отстояват своето достоинство. Те са неутрална общност, те не носят оръжие, те не предоставят на никакви групи а, своята подкрепа. И въпреки това, 1300 те жители а, са, са изложени на опасности. Убити са от а, тези селени 830 човека през последните години. Един от членовете каза, нашите сърца са, топтят в името на живота, а не на смъртта. Ние смятаме, че достоинството на всеки човек е, най е, е по-ва... по-важно от военни конфликти. Ето защо ние решихме да подкрепим тази, да издигнем тази кандидатура, защото тя е символ за един достоен човек е, тези хора искат да се развиват, искат да отстояват своите ценности и да ги предават на своите деца. В региона Сан Хосе, е, тази общност на мира Сан Хосе е пример за достойно поведение. Въпреки, че конфликтите в Колумбия продължават, но трябва да се каже, че членовете на различни организации, е, които през 2005 година, например, извърших а, а, убийства в тази общност, вече са подведени под отговорност. Ние смятаме, че признание от вън, от чужбина ще е един ценен, ценен подарък за общността. Натискът, по който живеят тези хора, съм, е много висок. Благодарение на Amnesty International, двама члена на общността ще дойдат в Брюксел. Те ще бъдат, ще присъстват на 14 декември на даването на наградата и ще могат да отговорят на вашите въпроси. Председателката, благодаря господин Клоте. Ние смятаме, че това бяха интересни презентации, но всички от тях се отличават с, а, с своята специфичност. Сега ще дам думата на госпожа Крете, която е председател на Комисията за по развитие. Тя поема от тук нататък. Благодаря. Имаме още половин час от отреденото ни време за свободна дискусия по така представените номинации. Иска ли някой думата? Преди да приключим тази част от нашето днешно заседание, има ли някой, който иска да вземе думата? So I think we, uh, if uh, it's not a debate, I think... Ако няма да им има дебат. Мисля, че от името на всички ни може да благодарим на онези, които представиха кандидатурите. Всички кандидатури са много силни, но ние трябва да изберем онази кандидатура, която се радва на най-широка подкрепа. Защото за този човек, за тази е, жена или за този мъж ще се говори в целия свят, ако бъдат отличени с наградата Сахаров. Сигурна съм, че онзи, на който бъде присъдена наградата, ще олицетворява най-пълно ценностите, зад които стои Европейският парламент. Преди да закрия а, тази част от нашето заседание и да преминем към а, изказването на нашия гост, генералния директор на ОНИЦЕФ. Трябва да ви кажа накратко какъв е графикът. Ще има на 20 октомври а, съвместно заседание на АФЕТ и ДЕВЕ при закрити врата. Председателският съвет ще гласува на 27 октомври в Страсбург и онзи, на който бъде присъдена наградата, ще бъде поканена на съвместно заседание на ФЕД, ДЕВЕ и е, ДРУА на 12 декември в Страсбург, а церемонията по награждаването ще се проведе в среда, 14 декември в Страсбург. Парламента ще даде максимална гласност е, не само в парламента, но също и така в град Страсбург и навсякъде другаде. Благодаря. След половин час ще пристъпим към размяна на мнения с изпълнителния директор на УНИЦЕФ. Само... Syrian. T'as raison, t'as raison, attends. En fait, l'autre, elle a USF. So. Так, и на канал. Okay, Lumina, she's already... Ça, ça, je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

Um, I think uh, we have to start. <laughs> Colleghi, mi fa particolarmente eh, piacere oggi. Uh, имам честа и удоволствието uh, днес след обед да кажа добре дошъл на изпълнителния директор на ОНИЦЕФ Антони Лейк. За нас е чест, че той е наш гост за размяна на мнения. Това е съвместно заседание на комисията ДЕВЕ, по развитието, подкомисията по човешки права, в която аз участвам. Антони Лейк едва ли се нуждае от подробно представяне. По време на дългата си кариера той е работил с редица видни дейци на световната политика. Участва е в президентската кампания на президента Обама. Бил е съветник по въпросите на националната сигурност на президента Клинтон. Не един път е бил длъжен да се справя с сложни хуманитарни проблеми и проблеми на развитието. Отдавна е свързан с УНИЦЕФ, и назначаването му за изпълнителен директор на организацията а, става миналият а, месец май. Той ще направи а, кратко изложение на темата. А, но защитата на правата на децата и малолетните е един от важните приоритети на Европейския съюз както в Европа, така и другаде по света. И затова защитата на правата на децата е неразделна част от външната политика на Европейския съюз. Тук си струва да се спомене, се включва въпроса на сигурността и човешките права. Заплахите за правата на децата са значителни в рамките на сигурността. Децата страдат в редица конфликти, много често те биват набирани като малолетни войници, обект са на изнасилвания и сексуален тормоз, обект на насилие са от различни въоръжени групи. Всичко това изисква да бъде осигурена ефективна защита на децата навсякъде по света. И затова с нетърпение очакваме да чуем това, което господин Лейк ще ни каже. И е, очакваме да чуем как УНИЦЕФ може да решава тези и други проблеми. Все още залата е доста празна, но очакваме да дойдат и други депутати. Няма да ви давам ограничение във времето, господин Лейк, преди да ви дам думата. Благодаря, господин Албертини, госпожа заместник-председател. Въпреки, че не ми давате регламент за време и въпреки, че има много, което може да се каже, ще бъда кратко, кратък. Още в самото начало искам да кажа, че УНИЦЕ високо цели своето партньорство с Европейската комисия, Европейският парламент. Вчера голямо впечатление направи, направи среща с комисар Георгиева и комисарът Пибалкс. Трябва да подчертая, че тяхната работа и работата на Европейския съюз в областта на развитието и хуманитарната помощ имат централно значение централна роля в усилията на целия свят в това отношение. Високо ценя възможността да се срещна с вас. Нашето партньорство се основава на Конвенцията за правата на детето. То се укрепи от Лисабонския договор и от Европейският парламентарен алианс за децата – Европейският парламент и УНИЦЕФ споделят обща визия за подобряване на живота на най-нуждаещите се деца. Ние също така сме решени да постигаме резултати, защото в крайна сметка резултатите имат значение за живота на децата. Така че днес бих искал да кажа с няколко думи за това как ние в ЮНИЦЕФ работим с нашите партньори за постигане на тези резултати. Ако мога да а, перефразирам Карлило Жибран, а, ливанският поет, прогресът не се състои в подобряване на съществуващото, а в поощряване на това, което би трябвало да стане. Да се постигне тази цел, трябва да стигнем до всички деца. Много често те са с увреждания, скрити са от погледа, бежанци от конфликти. Много често това са децата, които са в най-голяма нужда и най-лесно могат да бъдат пренебрегнати. Но вече от много години специалистите по въпроса на развитието, като че ли смятаха, че е много скъпо да се издирят най-нуждаещите се деца. По-добри резултати могат да бъдат постигнати, като се помага на онези, които са, на които по-лесно може да се стигне. Има резултати и този подход е помогнал на много деца, но недостатъчно и не на всички деца. Като, когато световната общност започна да оценява напредъка си в постигането на целите на хилядолетието, ние установихме, че когато напредъкът се измерва с национални средни постижения, това оставя скрити ниши на отчаяние и онеправдани групи. И затова трябва да стигнем до най-онеправданите. Резултатите от а, нашият модел бяха и удивителни, и значими. А, подходът, основан на равенството, е по-добър от този, който сега прилагаме. Така че той е не само правилният подход, но той е и практичен, и по-разумен. Например, в страните, които са с ниски доходи и висока смъртност, всяко допълнително евро или милион евро инвестирани в най-уязвимите деца предотвратява до 60% от а, а, смъртността на децата. Може да е по-скъпо да стигнем до тези, които е трудно да се достигнат, но по този начин получаваме най-добри резултати в най-много случаи. В цялата наша организация на УНИЦЕФ ние вече прилагаме този подход – който отговаря на стратегията за промяна на Европейския съюз. Опитваме се да идентифицираме къде са най-големи нуждите и по-добре да насочим средствата си там. Използваме по-добре СМС-ите, за да установяваме къде има опасност епидемии, къде децата са изолирани подкрепяме усилията на нашите партньори за инвестиране на повече в общностни програми. Помагаме на здравните работници, които издирват децата в най-голяма нужда. Развиваме програми за оценка и мониторинг, да видим какво работи и какво не работи и къде трябва да насочим усилията си. По-добре трябва да следим резултатите за да може по-добре да управляваме нашата дейност за по-добри резултати. Искам да споделя с вас някои примери за нашата работа, което показва, че подхода за равно а, третиране а, е, дава резултати. А, има а, проблеми, които едва сега получават а, вниманието, на което заслужават. Например, растежа, растежа на децата. Когато в първите дни и месеци на развитието си детето е недохранено, то остава недоразвито. В целия свят около 175 милиона деца са в това положение а, на физическа недоразвитост а, поради недохранване в ранните години в равното детство. От 5 годишна възраст. Съгласно Копенхагенския консенсус на експерти по развитието, осигуряването на микрохранителни вещества, витамина А, цинк, желязо, йодизирана сол, сол, неща, които не са скъпи и лесни за доставяне, ще имат голям резултат. През 2005 година в Перу, страна в която близо 40% от всички деца в селските райони страдат от а, а, подобна недоразвитост поради недохранване. Правителството започна програма, в резултат на това бяха намалени с 10% тези случаи. Хиляди от деца по-добре се съпротивляват на болестите, по-добре учат и по-добре участват в обществото. Благодарение на нашето партньорство с Европейския съюз изграждаме дългосрочен капацитет за продоволствена сигурност в полза на 50 милиона деца и над 10 милиона бременни майки и майки кърмачки. В 9 страни имаме такива проекти за намаляване на недоразвитостта поради недохранване. Равенството и иммунизацията върват ръка за ръка. Нови вакцини ни дават възможност, тъй като са по-ефтини, по да стигнем до най-онеправданите общности. А, но, имаме кампании за вакциниране, за елиминиране на детския паралич. Не може да стане това, ако не стигнем до най-онеправданите общности. Сега УНИСЕФ стига до 80% от децата в света а, и успява да ги вакцинира. Но всяка година 2 милиона деца умират поради това, че не достигат вакцини, не са били вакцинирани. Стигаме 4 от всеки 5 деца. Сега трябва да постигаме, да направим усилия да стигнем и до това пето дете. Образованието е друга област, където напредъкът зависи от нашата способност да стигнем до децата, които са в най-онеправдано положение. Знаем, че инвестирането в образованието е най-ефективният начин а, да се преодолее бедността. Това особено въжи за момичетата. Образованото момиче по-добре се справя с живота, по-добре оцелява, ражда деца и успява да ги образова. От 1990 година вече помогнахме на намаляването на децата, които не учат от 113 милиона на 60 милиона. Мнозинството от тези 67 милиона деца са момичета. Момичета оставени извън училището поради предразсъдници и дискриминация. Повече момичета трябва да бъдат в училищата, да има в училищата. Трябва да направим повече, за да подобрим качеството на тяхното образование. Нито една държава не е станала силна, не е станала по-силна, без да инвестира в човешкия капитал. Особено важно е това за да изграждане на по-справедливи общества. И както каза генералният секретар на ООН, е, само през няколко месеца развитието не може да бъде устойчиво, ако не е справедливо и не е в полза на всички. Затова ние работим, за да постигнем по-голяма равенство в подхода. Работим за подобряване на хигиените условия и борбата с а, спина. Особено внимание обръщаме на децата а, в зони на конфликти. Използването на деца от въоръжени групи е неморално и против международното право съвета за сигурност е дал право на УНИЦЕВ да следи и доказва за подобни нарушения и докладва за тях. Ние работим за интегриране на тези деца в общността чрез подготовка, за да може те да преодолеят раните и своите, и на обществото. Може би никъде по света най-бедните деца не са по-уязвими, отколкото там, където има извънредни обстоятелства. А това особено въжи за африканският рок. Там наистина е една катастрофа, катастрофа за децата. Не случайно използвам тази дума. В Сомалия, Етиопия, Кения десетки хиляди умират и над 300 хиляди деца страдат от остро, акутно недохранване и са застрашени от смърт през следващите няколко седмици. Но епицентъра на всичко това е Сомалия, където 4 милиона са в а, положение на тежка нужда. 1,5 милиона деца изискват незабавна хуманитарна помощ. Оценяваме, че около 200 хиляди деца в Сомалия страдат от остро недохранване. Те се нуждаят от спешна помощ, иначе ще умрат. В най-тежко засегнатите райони в Централна и Южна Сомалия работи УНИЦЕФ. Борим се с недохранването, е, за доставяне на чиста вода, за иммунизиране, особено срещу шарка и за създаване на здравни пунктове и здравни услуги за деца. Ние сме много благодарни на Европейския съюз за неговата помощ. Днес е, страните членки е, предоставят близо 68 милиона долара. Обещани са и допълнителни средства а ЕКО предоставя близо 30 милиона долара. Тези средства дават възможност на нашите служби да бъдат гъвкави и да отговарят на най-острите нужди. Искам да ви да отправя едно предупреждение обаче. Положението в африканският рок ще се влушава, кризата не е достигнала а, своят надир, най-тежкото предстои. Не трябва обаче това да ни обесърчава и то няма да ни обесърчи. Това е възможност и задължение да спасяваме колкото може повече човешки животи. Като мобилизираме нашите ресурси, за да се справим с тази катастрофа, не трябва да забравяме, че резултатите от конфликтите и измененията в климата ще продължат да тежат върху плещите на най-уязвимите. Трябва да сме готови за това. Това особено въжи при сегашната финансова криза. Продължаващата криза а, ни принуждава да правим економии. Економии прави и УНИЦЕФ. Но докато средствата намаляват, ние не трябва да намалява нашата амбиция да помогнем на най-уязвимите. В УНИЦЕФ ние правим економии не като съкрещаваме програмите си, защото знаем, че всяко евро може да купи една доза вакцина, да осигури легло или, учили, или учебник, а като се опитваме да повишаваме ефективността на нашата дейност. Ние също трябва да бъдем по-отговорни, по-прозрачни е, в е, отчета, който даваме за своята работа. Изпълнителното ни съвет на ОНИЦЕФ неодавна одобри решение за подобряване на организациите като е, на, на междуправителствените организации и работата с тях, като глобалния фонд, е за да се предоставят а, а, фондове, а, достъп да се да осигури достъп до нашия вебсайт до края на 2012 година. Ние се гордеем, че заедно с Европейския съюз и Европейския парламент се борим за правата на децата. Няма да можем да постигнем успех, ако не работим заедно по най-ефикасния възможен начин. Надявам се, че вие сте така горди, както заслужава да бъдете от вашият принос, не само за УНИСЕФ, но и за други организации, които всички заедно служат на каузата на децата. Очакваме в бъдеще да постигаме по-добри резултати. Очакваме това да стане и с вашата помощ, за да живееме в свят, където децата не страдат. Е, доктор Лейк, е, вераменте... Благодаря ви, господин Лейк, за това изчерпателно представене. Бяха изложени много аргументи. Госпожа Крицо е съпредседател на днешното заседание в качеството и на представител на Комисията по развитието и, и искам да й дам думата веднага. Благодаря. За мен е голяма чест да съпредседателствам това разискване. Ние ценим високо възможността че сте е, днес тук в е, тези тежки времена на конфликти по света. Комисията по развитието и УНИЦЕФ през е, последните години установиха добре, добро сътрудничество относно правата на децата. Сътрудним си много добре. При организирането на дните за развитие през 2010 освен това, изготвихме съвместен доклад за правата на децата и детския труд в Хаити. Бих искала да разширим това плодотворно сътрудничество между нашите две институции, защото знаем какви са последиците от конфликтите. Те засягат най-силно децата и жените. Ние работим по доклад за децата и жените по време на конфликти. Има проблеми с транспорта, с достъпа до здравни грижи, до санитарни услуги и прочие. Искам да засегна и друг въпрос. Може би накрая може да се спрете на него. Проблема с отвлечените лица. Отвлеченията стават ежедневие, особено с оглед на конфликтите в арабския свят по време на арабската пролета. Използват се жени и деца като жив щит срещу нападения. Нещата са особено сериозни за децата в Сомалия. Децата често са принуждавани да участват в военни действия, нямат достъп до образование. Мисля, че трябва да бъдем много по-активни в Сомалия и региона. Европейския съюз е най-големия донор, но не винаги играе най-важната роля, което е жалко. Затова трябва да наблегнем на отчетността, на прозрачността, както казахте и самия вие. Все повече страните стават егоисти. Ние трябва да гарантираме, че средствата, които осигуряваме, ще стигнат до хората, за които са предназначени, за лицата, които най-много се нуждаят от тях и за регионите, които най-много се нуждаят от тях. От гледна точка на комисията по развитието през юли 2011 поставихме въпроса за децата в Малайзия, които бяха отвлечени около 30 деца, също в е, Ирландия. Обърнахме внимание на случаи на малтретиране на деца в детски домове и други държавни институции. Ние не трябва да допускаме влушаване на положението. Като заместник председател на Комисията по развитието исках да направя това изказване и сега искам да приканя моите колеги да се включат в разискванията. Затова бих искала да помоля колегите от Комисията по външни работи и Комисията по развитие да вземат думата, ако желаят. Господин Панцери има думата първо. Благодаря, госпожо председател. Аз наистина много се радвам, че изпълнителният директор на УНИЦЕФ е сред нас, защото това е невероятна възможност да говорим с него. Работата, която вършите, е от голямо значение – вие сте една призната личност и навсякъде по света ви уважават. Вие може да впрегнете ресурси, за да може да ги използвате за разумни цели. Бих искал да чуя вашето мнение последните въпроси. Темите, с които се занимаваме, са не само хуманитарни теми. Голямото количество от, голямо количество от проблемите, с които се сплъсквате, са последствия от политически решения. Последствие от е, факта, че едно западно общество много интензивно използва, експлуатира тези ресурси. Казва се, че на международно равнище две трети от ресурсите се използват от една трета от населението на, на Земята и се притежава от а, тази група. Това е много важна тема. Мисля, че трябва да има една политическа оценка по отношение на решенията от една страна, а от друга страна а, оценка на моделите за развитие които следваме. И бих искал да зная, дали не е по-разумно УНИЦЕФ да, да, е, да действа повече при вземане на политическите решения. Особено когато става дума за подготовка на програми и планове и тяхното приложение, защото често имаме, се получава впечатлението, може би това е погрешното впечатление, а, че а, е, се правят предимно последващи оценки, а не предварителни оценки на въздействието. Мислите ли, че УНИЦЕФ трябва да участва по-активно в работата на политическите форуми на международно равнище? за да може вашата работа да стане по-полезна и да има превентивно действие. Anybody else who wants to... Има ли други желаящи да се изкажат? Господин Брок. So, maybe, uh, uh... <laughs> Ако искате, мога и да задам въпрос. Да, бих искал да задам е, въпрос. Радвам се, че отново сте сред нас. Мисля, че за последен път ви видях преди 15 години. Имам следния въпрос. В момента се водят много разговори Имаме някои проблеми с азиатските страни относно детския труд – Искам да ви попитам какво бихте ни посъветвали, какво можем да направим от наша страна, защото това е от интерес както на УНИЦЕФ, така и на МОД. Бихме могли да имаме по-добри методи за сътрудничество. Бихте ли ни посъветвали как това да стане? В Европейския съюз ние имаме определени стандарти, имаме определени изисквания, които записваме като условия в търговските ни договори, но те рядко се проверяват дали се изпълняват на практика. И за това бихме искали да чуем вашия съвет, защото изглежда ние не играем в достатъчно добра степен на нашата роля тук. Thank you. I think, uh, председателката, госпожа Лох Билър, заместник председател на подкомисията по правата на човека, която е вдясно от мен, би искала да направи изказване. Или пък, господин Лейк, бихте ли предпочели да отговорите на въпроса сега или накрая? Yes, може би първо да дадем думата на господин Лейк да отговори на въпросите. Благодаря ви много. Благодаря за разнообразните интересни въпроси. Особено за мен интересно беше да чуя широкия въпрос, който поставихте, който е в сърцевината на това, с което се занимава УНИЦЕФ. УНИЦЕФ е единствената агенция на ООН, която е в състояние да работи в Централна Сомалия. Ние сме агенцията, която може да извършва кампании за борба срещу паралич, детския паралич в части на Афганистан, където други нямат достъп. УНИЦЕФ в сътрудничество с Европейския съюз работи от името на Европейския съюз, всъщност в страни, които създават огромни политически трудности и за които е трудно за Европейския съюз да се намесли, например Зимбабве и други политически трудни държави по света. Затова е изключително важно УНИЦЕФ да запази своя статут – не само като на неполитическа агенция, но и да бъде схващана като неполитическа агенция. Вие сте напълно прави, че е много трудно да се разграничава на макро ниво политическата страна от неполитическата страна, защото политическите решения имат огромен ефект, както правилно отбелязахте, върху живота на децата и върху работата на УНИЦЕФ. Ние непрекъснато водим дебати в УНИЦЕФ, къде да теглим чертата, какво да считаме за политическо, какво за неполитическо и няма ясна червена линия. Но това, което се опитваме да направим, е да вземем позиция и ние го правим по широки въпроси, включително тези, които поставихте вие, Правим го на политически форуми, правим го по начин, който не изглежда а, политически и, и да се схваща само като начин да се помогне на децата. Нека да ви приведа един пример. Аз съм силно обезпокоен, както и всички в УНИЦЕФ, че решенията, които ще бъдат взети в контекста на финансовата криза, както в Европа, така и в целия индустриализиран свят, а може би в по-голяма степен страните от Г-20, както и в много други, относно политиката за развитие. Това е много, много широк въпрос и аз считам, че има огромна опасност – те да бъдат толкова загрижени за краткосрочната перспектива, че да инвестират в големи инфраструктурни проекти, които създават работни места и да пренебрегнат изключителната важност от инвестиране в социалния сектор, в човешкия капитал, инвестиране в здравеопазването, в образованието на хората и особено на децата тъй като ако тези инвестиции пресъхнат, това ще се отрази негативно върху обществото. В моето изказване и както показва историята, не може да имаме добро развитие и растеж, ако то не е поставено на равна основа, ако не включва цялото общество чрез инвестиции в здравеопазването, в образованието, като се помага на цялото общество, не само на най-заможните части от обществото. Това е доста широк и в крайна степен сигурно политически въпрос и става дума за справедливост, за равнопоставеност, но и това е въпрос за инвестиране в добра економическа политика, инвестиране в бъдещето, в здравеопазването и образованието на децата. Това е посланието, което УНИЦЕФ отправя навсякъде и се радваме, че имаме възможност да направим това сега тук. Бяха поставени и няколко въпроса в самото начало, които се отнасят до използването на децата във въоръжени конфликти, като заложници и прочее. Наемането на деца в Сомалия. Аз е, направих декларация преди няколко месеца по въпроса убийството на деца. Две деца бяха убити наскоро в Йемен. Има жертви в Сирия, както и други места, които също сред децата и това са ужасяващи случаи. Двете роли на УНИЦЕФ трябва да бъдат и тук много добре балансирани. От една страна имаме мандат, който ни е даден от съвета за сигурност. Той беше разширен в резолюция 1998, в която се казва, Това е резолюция, която е насочена към създаването на възможности за обучение на децата, за записването им в училище. Ние извършваме наблюдение, изготвяме отчети по отношение на детския труд в Централна Азия правим това. Една от нашите роли е да наблюдаваме и да съобщаваме за случаи и след това да работим с специалния представител за децата в въоръжени конфликти, за да може тя да изготви своите доклади. Това е една от функциите ни. Другата ни функция е да работим заедно с правителствата и други групи и въоръжените групи, за да могат да бъдат освободени децата, които са наети като войници, както беше в Конго да ги обучим, да е интегрирането им в обществото и прочее. Ние трябва да правим и двете неща, което означава да балансираме много внимателно между наблюденията, които осъществяваме и продължаване на работата ни по отношение на решаването на проблема с децата войници. ние следим за изпълнението по света на Конвенцията за правата на децата и никога не сме спирали да отстояваме тези права. Имаме дейност в повече от 150 държави по света, включително Европа и Северна Америка. Излизаме с изявления, доклади в подкрепа на децата в всички случаи, когато читаме, че има нарушаване на правата на децата. Ние трябва да правим това, което по начин, който да ни позволи да реализираме програми в полза на децата във всички тези държави, а това изисква определена степен на откровена дипломация, да става ясно, че ние отстояваме норми, стандарти за спазване на правата на децата и го правим по начин, който да ни позволява да продължим да действаме в страните по света, независимо от политическите им системи или от политиките, които преследват техните правителства по отношение на децата. Ако УНИЦЕФ загуби тази си способност, това ще бъде сериозен удар срещу децата по света, защото ние сме единствените, които може да работим в някои от изключително трудните обстоятелства. И още един въпрос, което обхваща въпросите, свързани с Малайзия. Вие говорихте за децата в различни институции. Ние силно вярваме, че Поставянето на, на децата в такива а, институции, особено на ранна възраст, е нарушение на Конвенцията за правата на а, децата. Защото в тази конвенция се говори за отчитане на най-добрите интереси на а, децата, а поставянето на децата в а, а, подобни институции а, не може да се счита по никой начин за нещо в най-добрия интерес на а, децата. Те трябва да бъдат отглеждани в семейства, да имат щастливо а, детство. Мисля, че отговорих на всички въпроси и особено тези свързани с а, Централна Азия и детския труд. Работим а, с страните от а, региона и с а, МОД. работим а, с Европейската служба за външна дейност на място. Ние следим за изпълнението на програмите, помагаме за тяхното изпълнение и работим както с правителствата, така и с бизнеса, за да се борим срещу това явно нарушение на правата на децата. Мисис Лохбилер. Сега, госпожа Рохвилер, председател на подкомисията по човешките права. Благодаря ви, че ми давате думата. А, разбирам, че аз трябва да направя заключителни бележки, но преди всичко искам да ви благодаря, а, господин Лейк, на, за вашето интересни разяснения. Мисля, че за всички е ясно, че УНИЦЕФ прави много Специално внимание обръщате на най-бедните и особено на най-бедните деца. Никой не, не може да се съмнява в ползата от вашата работа. Една трета от света, населението на света са деца. Това е, това е една голяма част от нашето общество, това е нашето бъдеще. Голямо впечатление ми направи още нещо, което вие споменахте – а, то ме накара и да се срамувам. Ние като богати общества все още правим твърде малко. С много малко инвестиции можем да помогнем за а, изкореняването на някои болести или за преодоляване недохранването. Ние в Европейския съюз като че ли още едва прохождаме. През пролета на тази година Европейския съюз за първи път прие стратегия за правата на, защита на правата на децата. Значи, като растем, като възмъжаваме като съюз, ще се опираме на вашият опит. И всичко това трябва да бъде отразено всички наши резолюции, например относно правото на образование. В тях навсякъде трябва дебело да се подчертава, че трябва да обръщаме специално внимание на децата. За да можем и да се преборим с различните форми на нарушаване на човешките права и с практиката за набиране на деца войници. Надявам се, че с общи усилия ще можем да постигнем това. Благодаря ви още веднъж. Вие споменахте, че 68 милиона долара идват от Европейския съюз. А, и 30 милиона от тях отиват в Африканския трог. Всички трябва да разберем, че нашата помощ е абсолютно необходима. Тя трябва да продължи повече средства ще ви дадат възможност да направите още повече. Благодаря. Let's start the last uh, point on our agenda. <clears throat> Uh, Започваме последната част от нашето заседание. А, става дума за по-доброто използване на ограничителните мерки спрямо авторитарни режими. и също какво е въздействието на подобни мерки. Това са точки 13 и 14 от нашата днешния дневен ред. Предлагам първо да дадем думата на сър Грайм Уотсън, след това на госпожа Портела и след това общо да обсъдим проблемите. По този начин ще спестим време и а, ще можем да обхванем а, интересната тема по-пълно. Сега, без по натачно забавяне, господин Уотсън, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, в а, моя доклад се опитвам да използвам една от новите, една от новите правомощия на Европейският парламент, дадено му от Лисабонския договор, да направи препоръки за съвета. А съветът би трябвало да бъде отправен към съвета, към комисията, към върховния представител по външната политика, според техните правомощия. Докладът е, се отнася за санкциите. Знаете, господин председател, че няма общоприета дефиниция на санкции в международното право. Това е един от най-спорните инструменти на външната политика, но една от ключевите роли на санкциите, възможността им е да заклеймява а, обектът на санкциите. Санкциите наричаме ограничителни мерки. Опитваме се а, да използваме все повече целенасочени интелигентни санкции, като използваме черни списъци, примерно на лица, спрямо които се предприемат санкциите, защото смятаме, че тези санкции целенасочени са по-ефикасни от е, общите е, забрани, ембарго и така нататък, търговски мерки и така нататък. Също, е, що се прави на ниво ООН. Никога обаче не сме имали цялостна политика по отношение на санкциите, въпреки че Комисията по въпрос на сигурността прикани Комисията да помисли по този въпрос. Ще се спра на едностранните санкции, приятели от Европейския съюз, а не онези, които са под чадъра на, Европ... на ООН. Разбира се, всичко това има отношение към ресурсите и би трябвало европейските страни членки да споделят информация с общностните органи по отношение на, примерно, активите в банковите сметки, които би могло, да, например, да бъдат замразени като част от санкциите. Част от този доклад посочва, че санкциите обикновено са реакция, а те никога почти не предварват събитията. Много пъти тяхната цел е промяна на един или друг политически режим. Чрез използването на мека власт, така да кажем, така наречен soft power, Европейския съюз работи доста ефективно и използването на политиката на санкции ще а, увеличи възможностите му в това отношение една от страните на санкциите, една от целите на санкциите, налагани от Европейския съюз до сега, е да се а, а, авторитарните, правителствата да не прилагат авторитарни и тоталитарни методи на управление. Говориме за Бирма, Зимбабве или Кордивуар. Може да се попита защо не прилагаме санкции към всички режими, които са авторитарни или недемократични, като например Саудитска Арабия или Сингапур. И именно поради непоследователното прилагане на тези мерки, то вреди на доверието в политиката на Европейския съюз и несъмневно намалява ефективността на самите мерки. Няма да твърда, господин председател, че съм експерт по въпросите на санкциите. С радост ще чуя съветът на колегите и а, ще приема а, разумните изменения, които те могат да предложат към проекта доклада. Но мисля, че ще бъде а, добре Съюзът да има подобна цялостна политика по отношение на санкциите. Знам, че обяснителните бележки към проекта доклада трябва да бъдат разширени. Самият аз предлагам две изменения. Едното за активирането на клаузи за опазването на човешките права при двустранни споразумения и второ за предотвратяване, за да може да се преследват в Европейския съюз онези, които заобикалят решенията за санкции. Докладът ни призовава обаче за по-ясно дефиниране на това, кога трябва да се прилагат подобни ограничителни мерки, какви да бъдат те, какво да бъде политическият контекст, в който те се ситуират. Докладът призовава за изграждане на ефективна политика по отношение на санкциите, да може Европейски съюз да бъде единен, да говори с един глас, санкциите да се предлагат строго и еднакво за всички, от всички, да се приеме политика, която заедно с санкциите може да постигне прилагането на принципите, от които изхождаме, а също така по-единен подход да има между службата за външна дейност и комисията. Трябва да имаме последователна политика по границите на Европейския съюз, да може да се опитваме да достигнем до третите страни, с които бихме искали да работим заедно. Става дума особено за влиятелните среди в страните, към които са насочени санкциите. Тоест, докладът е посветен на това, което малко рисковано може да наречем етична външна политика или морална външна политика, или най-малкото външна политика, в която не отсъства моралът. И или най-малкото политика, която последователно прилага нашите принципи. Благодаря. Благодаря. Виждаме, че има голямо разнообразие от, за употребата на този инструмент. В крайна сметка става дума за политическо решение дали да се приложат санкции или не. Е, вчера, например, в ООН видяхме такъв случай за прилагане на санкции за Сирия. А сега искам да дам думата на госпожа Портела за нейното изложение. Благодаря ви много. Резолюцията се отнася до последователността на политиката на санкции на Европейския съюз. От а, научна гледна точка ни интересува ефикасността. Въпросът е, че санкциите могат по-лесно да бъдат възприяти от европейската общественост, ако водят до резултати. С други думи, не е достатъчно да се налагат санкции. Ние искаме тези санкции да действат. За целта предлагам четири основни реформи. Първо, по-конкретно да бъдат изложени санкциите в документите. Обикновено се прилагат мотивите. Трябва повече яснота. за да може да се измерва постигнатия напредък на по-късен етап. Резолюцията призовава за измерване на ефекта и това е оправдано, но този ефект не трябва да се измерва само след налагането на санкциите. Трябва да бъде направено проучване предварително. Оценка на въздействието е необходима, за да се формират санкциите по най-ефикасния начин. Необходимо е да се направи предварителна оценка, за да се оптимизира дизайна на тези санкции. Това изисква задълбочен анализ на целите, към които е- на, на обектите, към които се насочват санкциите и по какъв начин ще бъдат засегнати елитите в страните, какъв ще бъде ефекта върху целта, как ще се засегне населението, елитите и подкрепата, от която се ползват лидерите. На трето място да се предвиди sunset клауза, която да гарантира, че лидерите, към които са насочени санкциите, да знаят, че те за санкции могат да бъдат отменени, ако спазват изискванията. Необходимо е да има механизъм за непрекъснати консултации с страните, които нарушават изискванията. Става дума за спиране на помощта съгласно съответния член от споразумението от Котоно. И в заключение трябва да има звено за санкциите. Сега има малко звено в комисията и във външната служба. Тези звена трябва да бъдат обединени, за да се максимализира информацията, да се получи синергия. Това звено може също да привлича външни експерти, за да може да осъществяват оценки на въздействието преди да бъдат наложени санкциите. Благодаря ви много. Председателят, благодаря. Uh, anyway. Thank you very much. Благодаря. Е, знаете, че имаме няколко докладчика в сянка, както и други колеги, които искат да се изкажат. Искам да дам думата първо на госпожа Егле. Благодаря, господин председател, и благодаря на преждеговорившите колеги. Искам да подчертая, че тази инициатива е много важна инициатива. Това е наша инициатива. Е, чудесно е, господин Уотсън, че вие се взехте с тази инициатива. Е, когато става дума за политически критерии, според Лисабонския договор ние имаме право да се вземаме с такива инициативи. Имам няколко въпроса, които може да дискутираме в рамките на дебата. Сега, на мен ми липсва дефиниция за авторитарен режим. Господин Вотсън каза, че има неяснота по този въпрос, как да се отнасяме с един или с друг авторитарен режим. Това трябва да уточним. Е много ясно трябва да разберем. И следния въпрос. По какъв начин евентуални е, санкции могат да се да повлияят е, в състоянието на населението в съответната държава? Ние не би трябвало само да мислим за въвеждане и да изискваме санкции, а трябва да помислим и как тези санкции могат постепенно да се премахнат. Тук виждам ролята на Европейския парламент. Т.е. може да участваме в контрола на санкциите, в прилагането на санкциите. Господин Вонсън, аз много бих ви подкрепила във вашето изискване, което тук представяхте, че трябва да има клаузи по човешки права в двустранните споразумения. Мога само да кажа, че в момента преговаряме с Марокко и в рамките на тези преговори доста сме напреднали. А, но предстои много работа, трябва да сме честни. Не може да кажем с тази страна, е, ще преговаряме по този начин, а с другата страна, която не ни е толкова симпатична, няма да, е, да е, преговаряме по, по благосклонен начин. Трябва да имаме ясни линии, по които да се ориентираме. При всички санкции трябва да вземем следното предвид. Не бива да прекъсваме диалога с съответните държави. Трябва той, този диалог да продължи и да има целта да, да, да подкрепяме демократичните промени и тенденции в, в съответните държави. Тоест а, да подкрепяме гражданското общество. И накрая, за мен е много важно да помислим за гаранции, т.е. за гаранции за това, че държавите членки да не прилагат двоен е, стандарт. Е, трябва ни и ясна дефиниция за авторитарен режим. Да имаме и ясна позиция по това кога трябва да се въведат санкции, при какви условия трябва да въвеждаме санкции и как, при какви условия тези санкции могат да бъдат премахнати. Благодаря за този обмен на мнения. Радвам се на бъдещото ни сътрудничество. Господин зала. Благодаря. Е, господин Уотсън каза, че не е експерт в, по тези въпроси, но мисля, че докладът е много солиден, много задълбочен и е, според мен много добре структуриран. Аз имам три коментара на този етап. Най-напред. Както винаги, проблемът остава с единството между държавите членки. Отделни държави членки имат понякога определени връзки, исторически връзки, било то търговски връзки с други и с определени авторитарни режими. И това прави много трудно а, прилагането на санкции по един универсален начин. Е, хубаво е да видим, да, да е, преценим този проблем и да предложим решение на проблема. Е, тук имам предвид, че трябва да имаме ясни дефиниции за критериите и за определението на термина авторитарен режим. Мисля, че това предложение е много ясно. Когато има условия за налагане на санкции, когато тези условия са обективни, тогава много по-трудно би било за държава членка ще бъде да не се подчини на общото ем, прилагане на тази политика. Санкциите биха били тогава по-универсални, по-ефективни и не биха били толкова избирателни, както са в момента. Е, по принцип съм съгласен с докладчика, но мисля, че не бива да забравяме, че има е, определена заплаха тук. Ако санкциите се налагат автоматично, тогава може да загубим гъвкавостта в стратегиите ни. Е, това би намалило нашата ефективност. Трябва да имаме избирателно, за да постигаме нашите цели. Това е част от нашата политика и от нашата сила. Те трябва ни естествено обединеност, трябва ни повече единност, но трябва да запазим и нашата гъвкавост, за да може да използваме санкциите. А, много добро, добър инструмент е обещанието, че санкциите могат да бъдат премахнати в някакъв по-нататък етап. По-нататъчен етап. Би било това би било много по полезно при връзките ни, при отношенията ни с определени тир, е, диктатори. По този начин бихме могли да преговаряме по-добре. Още това, две кратки забележки. По отношение на забраната за децата, аз не мисля, че този подход е много добър. Ви мисля, че бивента виза като мярка е... А, ако хората нямат визи а, да, да следват в нашите страни, това би накърнило нашите отношения. Не само това, но а, не би било продуктивно. Когато обаче става дума за децата на диктатора, то тогава става дума за промяна, може би, в самата страна. Ето имаме примера с децата на Кадафи. Това не е много добър пример, но аз мисля, че не би трябвало да губим общата картина – така. Има проблем. Е, висшите чиновници в авторитарните режими имат често контрол върху държавните активи. Много често. Особено в държави богати на енергийни източници. И тези активи се, често се намират в европейски банки. Аз разбирам правната, пред, правните предизвикателства на проблема, но смятам, че, както казва и е, е, доклада, докладчика, трябва е, да намерим разумни санкции тук. Аз съм малко объркан, но трябва да намерим решение на този проблем. Може би може да намерим едно общо решение. А, това е много специален, но един много истински проблем. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Лесинг. Благодаря. Аз ще бъда кратка. Повечето от аргументите и забележките, които си бях набелязала, бяха споменати от преждоговорившите а и докладчика също засегна някои проблематични зони. Моите проблеми с този доклад са заложени и в самия доклад и са разпознати като такива от докладчика. Някои неща трябва да се доосмислят. На първо място дефиницията на диктатура и на авторитарен режим. Това е наистина, това наистина може да бъде един много е, ценен инструмент, много ефективен рез, инструмент, но резултатите, които искаме да постигне, може да имат и нежелани странични ефекти. Например, въздействието на широкото население – този инструмент може да бъде, с него може да бъде злоупотребен. Някои режими, с които е, работим добре, или които от европейска гледна точка са е, от е, геостратегическо значение за нас, продължават да получават е, помощ, а се оказва и би трябвало на тях да им се наложи санкции. Това за мен поражда загриженост и докладчикът се каза. Е, какво е, остава за Узбекостен, Бахрейн и Саудитска Арабия? Тоест, трябва да работим над изработването на въжащи достоверни критерии за това кой режим е авторитарен режим. И да направим списък с такива режими, за да няма двоен стандарт, за да нямаме такива проблеми. Мисля, че всичко останало бе казано от колегите. Така че тук приключвам. Благодаря. Thank you very much. Mr. Келан, please. Господин Келан. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Мога само да поздравя колегата Уотсън за тази инициатива, която е логично продължение на арабската пролет. Мисля, че трябва преди всичко да изпратим политически сигнал от Европейския парламент. Защото последователността Е, е инструмент, чрез който се постига доверието. да Може Европейския съюз да бъде участник на, в глобалните политически процеси, без да бъде последователен. Дължим го сами на себе си, дължим го на самоуважението си, дали достатъчно сериозно се отнасяме към санкциите или не. И нещо, което спомена колегата Уотсън – моралното измерение трябва да бъде неразделна част от нашата обща политика за сигурност и външна политика. Именно подобен подход, според мен, ще бъде много ценен стимул за нашата външна политика. Ще изпратим убедителен сигнал към всички наши представители в, в третите страни да се отнасят към този въпрос сериозно, а не формално. Това може да се окаже и лекарство срещу двустранността в нашите отношения с трети страни. Напълно съм съгласен, че са не, необходима ни сериозна работа. Необходимо е да се разработят критерии – необходимо е да можем да оценяваме ефективността на целенасочените санкции. Примерно в случая с Беларус постигнахме това, да не увредим е, населението на страната, а да ограничим само свободата на движение и въобще е, санкциите да бъдат насочени към е, управляващият елит. Това въжи и за всички авторитарни режими. Трябва да работим, продължим да работим в тази насока. Мисля, че а, страха от това да увредим отношенията си с някои страни, може да бъде преодолян, ако всички тези мерки представляват обща политика на Европейския съюз. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Сега господин Бутикофер. Благодаря, господин председател. От нашата политическа група е, госпожа Тая Кронберг е докладчик в Сянка, а аз днеска ще я заместя. Но това, което кажа е моето лично мнение, не е непременно нейното мнение. Аз имам някои проблеми с този доклад. Най-напред, опита да се изискват ясни дефиниции. Аз не съм много сигурен, че външната политика е материя, която може да борави с много ясни дефиниции. С много ясни дефиниции не може да се постигне много. Ясните дефиниции са за схоластиката. Във външната политика трябва човек да може според специфичните, специфичния случай, в специфичните обстоятелства да взима решение. И ако до, дефинициите са прекалено широки, а, толкова широки, че, че да може да се интерпретират специфичните случаи, то тогава дефинициите нямат, от дефинициите няма голяма полза. Ако пък дефинициите са много стриктни, рестриктивни, то тогава е, те не могат да се използват и да се прилагат при различните случаи. Мисля, че с дефинициите няма да стигнем далеч. Аз, е, господин Келе, Келер, не съм на вашето мнение, че по този начин е, може да, да сме глобален играч. Но ето Китай, Америка, Америка и Русия са глобални играчи, като прилагат двоен стандарт. Ние също използваме двойни стандарти в ОНЕ, например. Мисля, че критиката на тези двойни стандарти е правилна. Но аз не смятам, че може да процедираме по линията на дефинициите. Не може да. Трябва по-скоро да активно да се застъпваме за премахването на двойни стандарти, а не като създаваме дефиниции. На второ място. Деф, е, авторитарни. Авторитарни авторитарни режими и диктатори. Аз бих направил тук разлика. Мисля, че от политическа гледна точка е разумно такова едно разделение. Не, не, не може да има едно споразумение, а, в което да се споразумеем за това, че, е, че определени реалности са авторитарни. Не може да се подвежда под общ знаменател различната реалност. Фалве и Хикс, тези букви искам да анализирам. Какви биха били последствията за населението? Тези букви Самите те предлагат двойни стандарти. Ние не може физическите лица е, и хората, които са е, роднини на диктаторите, не може и тях да ги санкционираме. Ето, например, ако един брат на един диктатор е в Европейския съюз и отдавна се е дистанцирал от диктатора, какво, защо трябва да го санкционираме и него? Не може една роднинска връзка да е повод за санкции. Мисля, че това не е правилно. И на последно място. Аз мятам, че ние лапаме прекалено голям залък с буква Е коерсивна дипломация. Мисля, че трябва да сме последователни във всеки един случай и да съблюдаваме човешката перспектива. Но ако смятаме, че може да провеждаме последователна политика, това според мен е преувеличение. Не сме толкова велики. Не може под това знаме да маршируваме. Може да упражняваме определено влияние, но не може да провеждаме такава политика. Благодаря. Истината е, че трябва да търсим баланс между някои от основните принципи в тази област, която ни дават доверие, за което говорим. От друга страна трябва да оставим известна възможност за гъвкавост, защото има различни случаи. докладчица и те ще трябва да намерят тази тънка нишка между двата подхода. Благодаря ви много. Господин Салавракос има думата. Благодаря. Греъм Лотсън е мой приятел. Той е от тези хора, които като ми донесат един текст, веднага ще се подпиша под него, защото го е написал. Аз прочетох този документ и съм съгласен с това, че се иска повече прозрачност, повече координация между държавите членки, и да се говори в един глас, с един глас по тези въпроси. Аз съм също за обмен на информация между държавите членки, свързан с банковите авуари на диктатори, които се намират на тяхна територия и налагане на забрана за изтеглянето на тези авуари. Но трябва да се избягват а, дефинициите, защото ако се предвиди дефиниция, се дава възможност а, на режимите да избегнат а, предвидените процедури. И на второ място това ще ограничи малко схващането ни за нещата. Например, аз а, не мога да разбера, че липсата на а, дефиниция довело до това в London School of Economics да получи финансова подкрепа от а, а, Кадафи. Всички знаеха кой е Кадафи. Знаеше се, че той нанася а, щети. Така че от чисто юридическа гледна точка Кадафи беше е, избран, той беше признат Единствената изборна процедура обаче не дава основание да се твърди, че даден режим не е авторитарен. И тук трябва да сме много внимателни. Когато говорим за налагане на економически санкции съгласно международното право и конвенцията от Лисабон, това трябва да имаме предвид, че е въпрос на а, субсидиарност, т.е. изисква се координация между държавите членки. Затова е необходимо да има яснота за политиката, която ще следва Европейския съюз. Искаме да постигнем резултати възоснова на тежестта, която има Европейския съюз и тежестта на присъствието му на международната сцена. Аз следвам логиката, която ни е добре известна. Разбирам по какъв начин искаме да постигнем целта. Каквото и да се опитваме да правим, нещата са деликатни. Говорим тук за милиони които са били в ръцете на тези лидери. Нещо, което те са взели от държавата, което те са отнели от хазната или от регионите, които управляват, което засяга економическото развитие, също нарушава световната економика, например това, което беше направено от Маркос в Филипините. Понякога авуариите на лидерите са равностойни на външния дълг на страната. Има милиарди, които са вложени в банките – и които са пари изтеглени от обращения. Близо 30% от тези средства идват от авторитарни режими. Говорим за 300 милиарда долара, които не са продуктивни, те са изтеглени от обращения. Затова трябва сериозно да гледаме на тези въпроси. Напоследък, с арабската а, а, пролет а, се откриха нови възможности за сътрудничество. Ние сега обвиняваме а, бившите режими, че са били авторитарни, но преди а, си сътрудниче сме с тях. Дали сме установили, че те са такива, от площад Тахрир. Трябва да погледнем нещата ребром. Трябва да действаме, да говорим сериозно, т.е. трябва да говорим истината, а всички знаем каква е тази истина. Благодаря. Най-честите случаи са тези, когато добрите стават лоши, по-редки са случаите, когато лошите стават добри и много, много рядко някой, който е лош, е, е бил ом, лош, станал е добър и отново е станал лош. Така че тук е, трябва да следим внимателно развитието. Господин Касолидис. Благодаря. Най-напред трябва да кажа, че инициативата и усилията на Гран Уотсън са достойни за уважение. Когато сме свидетели на арабската пролет, се питаме, Съветския съюз се разпадна, освободиха се държавата от източна Европа, а, докато в, в някои части на а, Азия не стана така. Демократичните, светските сили, емансипацията на жените, правата на децата никога не, не, не успяват, докато не се надигнат самите народи. Нито на нашия континент, нито в САЩ не сме се значи, борили нито ние, нито САЩ за истинска демокрация в тези части на света. И е, отговорът е тук в обяснителното изявление на господин Уотсън. Петродоларите, те ни карат да си затваряме очите пред е, тези недемократични авторитарни режими, които съществуват в тези части на света. Искам да се обърна към всички колеги и да ги призова най-искрено да признаят пред себе си. А, кои са авторитарни режими и кои не? Преди 6 месеца или преди една година щахме ли да включим сред тези режими господин Мубарак или Бен Али? А, питам всички ви. Отговорете сами на себе си на този въпрос най-искрено. Щяхте ли да включите тези лица или тези техните режими в списъка на авторитарните е, режими? Смятам, че трябва да направим разлика между санкциите, които идват постфактум и ограничителните мерки, които прилагаме към авторитарни управници, техните семейства и техните помагачи. Тук е въпросът, въпросът е до един етичен кодекс. Ако в нашите европейски банки те държат парите си, ако те а, прикриват изпирането на пари, защото приемането на а, влоговете на диктаторите фактически е вид а, изпиране на пари. Те взимат пари от своите държави, взимат държавни пари и ги внасят в личните си сметки. както имаме прозрачност и етичен код в благотворителните организации или в университетите, такава трябва да бъде системата и тук. защото става дума за пари, които тези диктатори крадат от собствените си, пари, собствените си народи. Или пък, примерно, етиката, от която се ръководят футболните отбори, финансирани от, понякога от тези диктатори. Трябва ли да настояваме за етичен кодекс, който да се прилага антефактум, да се прилага предварително, а не след като вече е станало ясно какъв ще е изходът. Само тогава ще може да реагираме а, конкретно а, спрямо отделните случаи и отделните диктатори. Благодаря. Като говорим за петродолари, спомням се, че един римски император, мисля, беше казал, че парите не миришат. Разбира се, чистотата е за предпочитане пред мърсотията – Но господин Панцери сега има думата. Благодаря, господин председател. Преди да кажа каквото и да било, искам да кажа следното. В международните отношения не е обязателно гъвкавостта е израз на непоследователност. politico Calderone perché altrimenti non avremmo un'efficace politica internazionale. Tuttavia, eh, il lavoro che... Realpolitik. не, не значи, че трябва всичко е, към всичко да се отнасяме по един и същи начин. Смятам, че предложенията на Грайм Уотсън са добри, когато става дума за водене на обща външна политика на Европейския съюз. Накратко ще споделя с вас някои мои мисли. А, и бих помолил докладчика да помисли за тях. Преди всичко трябва да знаем какво представлява авторитарна държава. Кое е авторитарна държава? Ако имаме някакъв минимален стандартен модел, който да е приемлив, а, може да кажем, че а, над определена точка в координатната система трябва вече да влезат действия и санкции. Също така трябва да знаем какво ще правим, ако санкциите се нарушават или пренебрегват. И затова трябва да има някакви минимални норми. По-нататък необходимо е да помислим и за това в каква степен са ефективни, ефикасни санкциите. Ако се подкопае деспотичният режим в дадена страна, много често това се отразява и на нейното население. Често сме виждали как е, санкциите засягат обикновените граждани, което не е справедливо. Докато авторитарните управници изобщо не страдат от тях. Тоест, нашите усилия в това отношение трябва да бъдат свързани с нашата политика на съседство. когато поставяме определени условия, трябва да знаем къде е мястото на санкциите. Иначе няма да ни имат доверие. И накрая във връзка с нещо, което каза господин Касолидис. Именно защото искаме да си свършим ролята както трябва, трябва да обърнем внимание върху работата на нашите дипломати в целия свят най-вероятно, ако те само дават по време време по някой прием и е, установяват някакви връзки с местните власти, и ако не правят нищо друго, вероятно не биха забелязали каква е природата на режима на Бен Али. Мисля, че трябва да поговорим с това, с наши дипломатически представители, защото те са на предните линии и те са в най-добро положение, най-добре могат да оценят положението в една или друга страна. Ако искаме да има някакъв автоматизъм в това отношение, е необходим кодекс на поведение и който, ако не се спазва, можем да вземем съответното решение. По изключение ще дам думата на, пак на господин Бутиков, а след това на господин Кукан, а след това на представителят на Европейската комисия. И след това ще дам възможност на двамата докладчици да обобщат, за да може да свършим до 6.30. Благодаря. Искам да кажа на господин Косолидис. Да, така е. Аз за себе си или за нас бих приел още преди 6 месеца, преди една година, бих казал, Бенали и Мубарак са авторитарни е, вода, ръководители. Е, това не беше трудно да се види. Но въпросът, който е по-труден, сега си днеска е, не мога да, Нямам проблем да кажа, Таузен е също един диктатор. Обаче какво следва от това? Но когато видя буква А, да се развият, да се дадат критерии за въвеждане на рестриктивни мерки. Тогава обаче, когато чуете такова нещо, казвам, чакайте малко. За мен при този въпрос въжи също така и успеха на дадената мярка. Аз не мога да работя с същия инструментари срещу различните диктатори. Ако сега си имам един каталог по, за поръчки, за санкции и си го прилагам, ставаме само смешни. И за това аз не го пожелавам и на господин Ботсън. Мисля, че трябва да намерим по-гъвкави мерки. Благодаря. You are the more prisoner you are of what you said very precisely, and everybody knows that. So, Mr. Kukan. Господин Кукан, след това господин Касолидис, също по изключение. Veľmi стручния пан председа, претоже уж са ту vyjadrili скоро všetky. Съвсем накратко, тъй като почти всички изразиха основните въпроси, които можеха да бъдат засегнати. Това, което казва сър Греем, е добра отправна точка за нашата политика. Очевидно е, че можем да имаме ефикасни санкции, само ако всички държави членки на Европейския съюз ги спазват. Спомням си, в миналото Европейският съюз приемаше различни препоръки за Куба. Но не всички държави членки следваха тези препоръки и тези режими са изключително изкусни и те се възползват от всяко разцепление между държавите членки. Както виждаме от доклада на Грея, трябва да се възползваме в пълна степен от опита на службата за външна дейност, когато правим оценка на възможността за налагане на санкции, за координирането на тези санкции. Може би се струва да се създаде звено в рамките на СВД, което да се занимава с тези въпроси. Относно дефиницията за авторитарните режими, тук съм доста скептично настроен. Не е лесно да се даде определение на авторитарен режим. И ако някога се договорим по дефиниция, ще установим, че се появи режим, който да не се вписва в тази дефиниция. Тогава какво ще направим? Ние трябва да имаме възможност да реагираме на всяка ситуация, която възниква и то по един отговорен начин, като прилагаме критериите, които са записани в препоръките. Дори ако имаме дефиниция, ще бъде много трудно да имаме една обща форма, в която да кажем, че даден режим А попада в тази категория, режим Б не. Благодаря. Половин минута за господин Касолидис. Да, искам да повторя това, което казах. Дали трябваше да включим Мубарак или не. Аз а, направих всичко това в дух на самокритичност. Включвах себе си, така че не очаквах някаква реакция от останалите. Господин Будикофер каза нещо, с което съм съгласен. Що се отнася до СВД и от Евро... до Европейската комисия, това, което реши съвета, съдържа няколко клаузи, свързани с правата на човека които да позволяват да се суспендират споразумения, пилоте за асоцииране или търговски, в случай, че не се спазват изискванията. Господин Роджес от Генерална дирекция Релекс има думата от името на Европейската комисия. Да. Искам да благодаря от името на Европейската комисия на докладчика за този проект доклад и за препоръките. Благодаря и за коментарите. Санкциите са важен елемент в инструментариума, който се използва в рамките на външната политика и политика за сигурност. Особено сега, в условията на арабската пролет, комисията играе своята роля в подготовка на регламенти за налагането на санкции след тяхното въвеждане, за да се гарантира еднаквото прилагане в Европейския съюз. Ролята на СВД също включва подготовка на санкции. Може би е интересно да отбележим, че Комисията по политическите въпроси и по сигурността, както и Реликс, работят с съвета по доста въпроси, свързани с санкциите, които се налагат от Европейския съюз, комисията и СВД ще допринесат конструктивно към дебата. В това отношение искам да отбележа, че проекто доклада и препоръките на докладчика идват в подходящ момент и ще бъдат фактор при воденето на дебата. На този етап искам да отбележа, че комисията приветства този проекто доклад и той ще бъде внимателно разгледан, особено в частта му за препоръките. Сега от СВД господин Джеймски Брайт за кратко изказване. Благодаря. и аз, както моя колега от комисията, ще кажа, че а, докладът е добре дошъл. Може би трябва да се каже, че е допълнителна среща на Релекс е поискана от страните членки във връзка с режимът на санкции. Ще вземем предвид препоръките на доклада и се радваме, че имахме възможност за този дебат днес. Благодаря сега Граем. И след това колечката. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Еглер на, и на другите колеги, на госпожа Еглер за нейните въпроси, а на госпожа Йолинг за нейните проблеми с моя е, доклад и нейното предупреждение за едно възможна злоупотреба на тази инициатива. Господин Ботикев, вие е, направихте една хубава, една хубава защита на двойните стандарти. Е, говорихте и за реалната политика. Сега може би вече знам какво, каква е разликата между реалната и нереалната политика. Може би. Тук е отразено и позиция, е, по, по, по, позицията на госпожа Проли. Е, господин Панцери, благодаря и на вас за вашето изказване. Благодаря, че е, подчертахте значението на ефективността на една такава политика на, на натиска, на принудата, последна последователна такава политика. Това е много важно. Освен това, подчертахте ролята на ръководителите на делегациите в отделните държави. Това е също, според мен, нещо, което би трябвало да заложа в доклада. Съжалявам, че не мога да отговоря на господин Кукен на, на неговия език. Липсва ми образование в това отношение, но съм изключително благодарен на господин Салавракос за негова, за това, че той отдава голямо значение на координацията между държавите членки, защото според мен това е една от основните трудности, с които се сблъскваме в този дебат. А на господин Кукън мога да кажа за неговата загриженост, прецизността на дефинициите а, и нуждата да сме гъвкави. Господин Кукен, вие знаете, е, благодарение на вашата позиция, колко, е, колко са важни тези проблеми. Аз благодаря за вашата мъдрост. Господин Кала, вие направихте три много важни наблюдения на доклада. Е, липсата на единност между държавите членки, но също така и разликата между автоматичните санкции и тяхната ефикасност. Е, това ще се опитам да го включа в доклада си. Освен това, говорихте за децата на диктаторите. Това е много чувствителен въпрос. Всъщност има сега случай пред Европейския съд на, за сина на един бир, бир, на бирмански бизнесмен е, когато гледаме нашата визова политика, трябва може би да взимаме предвид една обща последователност, една е, обща съгласуваност за решаване на тези проблеми. Особено когато става дума за е, синове и въобще е, на диктатори и самите диктатори. Господин Келан и господин Паско и двамата говориха за проблеми, свързани с дефинициите и господин да говори за важността на а, кодекс за поведение. Аз нямам нищо против такъв един а, етичен кодекс. Той е много важен, но за съжаление моят опит сочи, че а, тези кодекси доста често се нарушават. може би трябва да помислим за една публична дискусия за това как може да бъде формулиран един такъв един кодекс, е, етичен кодекс и да бъде приложен. Господин Паско, вие говорихте за нуждата от гъвкавост, за нуждата от правилния баланс в доклада. Баланса между принципи и гъвкавост. Според мен, много е важно да е, този принцип да играе важна роля. Госпожа Егле попита за ролята на парламента е, по, за прегледа на политиката и за дефини... Е, по отношение на дефинициите. Мисля, че този доклад ще провокира именно размисли по отношение на нашата роля в дефиницията и да видим как може да използваме нашите компетенции, и нашите правомощия, които са ни дадени от Лисабонския договор. Господин председател, благодаря на всички колеги, които се изказаха. Аз ще се радвам да работя и по-нататък с нашите колеги. Очаквам предложения за изменения. Аз също смятам, че ще направя, предвиждам да направя предложения за изменения на госпожа Портела искам да кажа, е, че нейният доклад беше също много добре прият и беше една добра демонстрация на компетентност. Госпожа Портела има думата. Госпожа Егле ми постави важен, интересен въпрос за ролята на парламента. Парламент, аз бих предложила парламента да поеме контрола върху санкциите. Парламента би трябвало непрекъснато да пита съвета защо във всеки отделен случай се налагат определени а, санкции. Защо се налага, примерно, едно оръжейно, военно ембарго, а защо на економически санкции? Защо някои страни са включени в черни списък, а други не? Тук парламента може да играе е, основна роля. Не знам дали знаете, дали познавате точно моят доклад, но това са моите предложения в доклада в точка 6 и 7. Благодаря. Благодаря. Нека да кажа, че на 17 октомври в 6 часа след обед са е срока за внасяне на предложенията. Доклада ще се приема, на, ще се дискутира на 21. Следващото заседание е на 11 октомври. Благодаря ви.